сме го казвали, но сега трябва да преминем към действия. Нужни са индивидуални секции, то незабавно, за да има натиск върху режима. Не мисля, че трябва да прекъсваме връзките си с правителството на Никарагуа. Свободните избори, края на репресиите ще стане само посредством диалог. Европейската дипломация тук може да изиграе важна роля как да окажем натиск върху режима, но не бива да затваряме вратите пред себе си. Трябва да действаме интелигентно, умно и това, което правим, да си струва да бъде направено. Благодаря. Спонтанни изказвания сега. Господин Лопес Агилар за минута. Благодаря, господин председател, господин върховен представител Борел. Както при дискусията с Венецуела, аз също искам да осъдя незаконните задържания и екзекуции без присъда. Но, за разлика от Венецуела, след сандинистската революция, настоящият президент напусна правителството след избори и след избори винаги е имало европейска мисия. Последният доклад беше много критичен. В бъдеще ще създадете ли възможност отново да се състоят избори, които да са истински демократични избори, свободни и прозрачни? Европейския съюз трябва да отиде там на наблюдателна мисия, но трябва да се свърши много работа още. Европейския съюз трябва да използва целия си дипломатически потенциал, за да могат да се състоят свободни избори в Никарагуа и да може Ортега да напусне властта след честни избори. Благодаря. Мистер... Господин Лолес, за една минута. Благодаря, господин председател. Понякога, когато чуваме избирателно, се създават проблеми. През август тази година стотици хиляди се събрах в Манагуа, за да отбележат победата на сандинистите срещу Сомоза, подкрепена от САЩ през 1979 година. Миналата година сандинистите пострадаха, имаше опит за преврат от страна на САЩ. Има една организация, Национален фонд за демокрация, финансирана от ЦРУ, е която е известна с това, че се вмесва, намесва се в действията на различни режими. Публикуват се цифри срещу правителството, които са доста раздути. Много хора предоставят оръжие, за да има промяна на режима в интерес на САЩ. Слушайте, тази страна и други държави са страдали в продължение на много години. САЩ постоянно се намесва. Вижте какво става в Мексико. Няма справедливост. Великобритания, САЩ, извинете, действа абсолютно безочлево. Време е, господин Борел, Европа да застане зад населенията на Венецуела, Никарагуа. Тези държави трябва да могат да решат сами своето бъдеще. Господин Касталдо за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Позволете ми да се обърна към никарагуанците. Както знаете, те преживяват политическа и хуманитарна криза. Над 300 са мъртви, дори повече хиляди са ранени, почти всички са демонстранти. Това е кризата, в която живеят вече от 18 месеци никарагуанците. Стратеги... Стратегията срещу мирните демонстрации която идва от най-високото ниво на правителството, но веде до потъпкване на правото дори на живот и свободата на изразяване. Това е основен стълб на демокрацията. Нарушаването правата на човека, злоупотребата с властта от страна на Ортега и неговия режим нарушава Конституцията и потъпва реда в страната. Затворниците живеят в нехуманни а, условия. Призоваваме да поемат своята отговорност, властите, да защитат основните права и най-вече, колеги, трябва незабавно да сложим индивидуални санкции. Само посредством диалог и спазване на споразумения може да се излезе от драматичната криза, господин Върховен представител. Така приключихме с спонтанните изказвания. Сега давам думата на заместник председателя на комисията, върховен представител по външни работи и е, политика за сигурност. Благодаря на всички вас. Прави сте, когато казвате, че ако искаме да има мирен път към демокрация, трябва да има и изборна реформа, за да може и населението на Никарагуа да определи своята собствена съдба. Всички са съгласни с това. Аз не мисля, че вината е на ЦРУ или на една компания, която се занимава с банани. Всъщност е, ставаме свидетели на сериозно потъпкване на човешките права, на репресии от страна на режима на Ортега. Факт, е, че преди много години Ортега беше партизанин, който се бори за свободата на своята страна, не променя нищо по-настоящем. Всички изказали се тук искат най-доброто за никарагуанците. Само, че политиката не представлява само изброяване на желания за това какво може да се направи. Някои предлагат да се суспендира споразумението за търговия с Никарагуа. Мисля, че суспендирането на съответното споразумение може да доведе до още по-големи трудности за никарагуанците всъщност не само за никарагуанците, за останалите страни от Централна Америка. Това не е добра идея. Защо да не суспендираме сътрудничеството с Европейския съюз? Не сме го направили, за да навредим на никарагуанците. Нашите дейности по сътрудничеството са насочени към населението, не към режима. Ние се опитваме да подкрепим бежанците в Коста Рика и борците за човешки права. Защо ЕИБ не е замразила своите операции? По същата причина. Ние се придържаме към нашите договорни задължения. Трябва ли да призовем за предсрочни избори? По време на демонстрациите в средата на 2018 година опозицията настоя за избори, но Ортега отхвърли това искане. Мисля, че ако не се направи изборна реформа, реформа на изборното законодателство предварително, то изборите няма да помогнат. Нашия приоритет трябва да бъде прилагането на една такава реформа възоснова на препоръките, които са направени от Европейския съюз по време на последната наблюдателна мисия. Защо не сме санкционирали Ортега или вице-президента Морилио? САЩ и Канада са приели индивидуални санкции срещу вице-президента, срещу други членове на семейството Ортега, Морилио ние не сме го направили още. Държавите членки трябва да помислят по този въпрос. Не изключвам нещо подобно да се случи. Целта на санкциите е да послужат те като стимул за промяна. Затова трябва да се види какви точно да бъдат те. Очакваме ли да изпратим мисия за наблюдение на изборите в страната. По-настоящем, като виждаме какви репресии има и като виждаме, че не се спазва върховенството на закона, няма да има смисъл от нещо подобно. Какво трябва да направим? Трябва да окажем политически, дипломатически натиск, за да се освободят затворниците. Не само Белгийката, която беше спомената, има много други. Нека да ви напомня, че ръководителя на делегацията на ЕС в Никарагуа се срещна с семейства на затворниците и с бащата на Амая в частност. Ще продължа да оказвам политически натиск, защото в страната, за която говорим, има системно нарушаване на човешките права и то няма как да бъде оправдано. Не става дума за интересите на многонационалните компании. Говорим за режим, който няма как да бъде подложен на тест относно международните стандарти за спазване на човешките права. Господин председател, Споменахме и възможността за налагане на индивидуални санкции. За да се случи това, ще трябва да има обсъждане в съвета по външни работи на ЕС и трябва да има пълно единодушие. Зад едно такова предложение ще говорим по този въпрос. Искаме вашата помощ, за да подобрим положението в Никарагуа, което е точно толкова страшно, колкото в Венецуела. Не говорим често за Никарагуа и днес постъпихме добре, че го направихме. Точно в този момент. Благодаря, господин заместник председател. Получил съм пет проекто резолюции, за да приключим дебата. Те са от следните групи. Социалисти и демократи, Зелени наклона на черта, Европейски свободен алианс, е НП, Да обновим Европа и ЕКАРА. Дебата приключи, гласуването ще е утре. Следващата точка от дневния ред е изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност по темата насилствено потушаване на неотдавнашните протести в Иран. Напомням ви, че е възможно да се записвате за спонтанно изказване и за изказване чрез синя карта по стандартния начин и по електронен път. Инструкции за това как да го направите са разположени близо до входа на залата. Искам да ви напомня, че въпроси с синя карта могат да се задават само след като чуем ораторите от името на политическите групи. Дебата ще започне с изказване на господин Борел, <laughs> заместник председател на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Заповядайте. Уважаеми господин председателю, почитаеми депутати, всички знаете, че Иран се намира в изключително тежка криза. Основните е, стоки отсъстват. Има висока инфлация, няма лекарства, има висока безработица, което доведе до протести. Аз и службата следим случващото се около протестите отблизо. От началото, 15 ноември, преди месец, опитваме се да получим проверена надежна информация за броя на смъртните случаи, ранените и хвърлените в затвора. Също така, вие сигурно също сте видели, ние видяхме видеа, че има снайперисти, които стрелят по протестиращите и около 7000 са арестувани. Това показва значимостта и мащаба на случващото се това, което се случи и което продължава да се случва. А не мълчим в отговор на случващото се. Точно обратното. Отговорихме и в частен план, и пред всички. Първото ми изявление като върховен представител от името на 28-те, е все още 28 държави членки на 9 декември Пе за протестите в Иран. В това свое изказване че казвам, че е много важно да се отговаря пропорционално на демонстрациите. А в този случай това не е станало и е довело до смъртни случаи и наранявания. Отново трябва да кажа, че независимо къде е в Иран или не, използването на сила срещу мирни демонстра... демонстриращи е неприемливо. Насърчаваме иранските власти да изяснят случващото се, какъв е истинския брой на убитите и арестуваните. Надяваме се всички извършили насилие да бъдат осъдени. Това насилствено потушаване означаваше изпиране на достъпа до интернет. Хората в Иран не можеха да ползват в интернет, което попречи на комуникацията и свободния поток на информация. Искаме да постигнем балансиран и цялостен подход, за да може да се решат всички въпроси, които ни вълнуват. Това включва и тревогите ни, свързани с правата на човека в контекста на редовния политически диалог Иран-Европейски съюз на високо ниво. Повдигнахме този въпрос Също така редовно работим с властите, за да искаме напредък по някои основни права, в случая използването на смъртното наказание и практиката в Иран за задържане на хора с двойно гражданство. Нужно е това да се прави и пред ООН и съвета за правата на човека. Господин председател, дами и господа, напълно разбирам колко е сериозно положението с протестите. Ще продължаваме да наблюдаваме, ще насърчаваме за конкретни действия, което е част от дипломатическите ни усилия с Иран. Те не се ограничават само с ядрената програма. Ние сме убедени, че иранските власти трябва да изпълнят международните си задължения, да спазват основните права и гражданските права, както всички конвенции, свързани с тях. Свободата на събирането, свободата на изразяването винаги трябва да бъде зачитани. С удоволствие ще работя с вас, за да се спазват тези права по-добре по цял свят. Днес анализирахме няколко такива случая – Те имат нужда от по-силни мерки от страна на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин заместник председателю. Следващият оратор, господин Васеско, от името на е НП за минута и половина. Благодаря, господин председател защитени от желанието на Европейския съюз да имаме на всяка цена ядрен договор, режимът в Техеран вложи всички сили в борбата срещу собствения си народ. И е, това се дължи на корупцията, но и на санкциите, наложени от САЩ. Е, режимът на Аятола Хомейни премина към брутално потушаване на демонстрациите, които сега се състоят в всяка страна. Иранските граждани от 31 провинции и 140 града са просто смазани от действията на иранския режим срещу тях. Съгласно Националния съвет за съпротива на Иран, иранският режим – е потушил гражданското движение за свобода и срещу насилието. Това е безпредседентно. Има около 1100 е, души, които са загубили живота си. Има около 10 000 души, които са задържани, около 4000 е, ранени. Иранският режим търси да наложи отмъщение срещу местните лидери, така че Европейският съюз е задължен да действа и ние трябва също да признаем, че Европейският съюз в този в тези отношения с Иран стана заложник на ядрения договор. Това е причината, но това е и истината. Причината е, че ние трябва да продължим да с това ораторът е прекъснат, тъй като е превишил регламента за изказване. Микрофона ви е изключен, благодаря. Следващия оратор Руис Девеса за две минути. Eh, благодаря, господин председател, господин заместник председател на комисията, сърдечно дошъл в пленарната зала и ви благодаря за времето, което отделяте за да обсъдим тази ситуация, именно нарушенията срещу правата на човека. От името на групата на социалистите ние можем изцяло да подкрепим вашата позиция и вашите изказвания, които бяха много детални. Вие бяхте последователен и в осъждането и отричането на ситуацията в Иран от ноември. Аз искам да добавя някои елементи към речта на върховния представител. Искам първо да припомня, че тези демонстрации са може би най-големите от десетилетия е, на настоящия режим в Иран. Това са демонстрации, които не се проведоха в мирни условия. Имаше различни доклади на ООН, на Amnesty International, които показват, че е имало поне 7000 е, е, ранени и около 300 смъртни случаи. Тези демонстранти са били произволно задържани нарушени са им основните права, като например да кажат на близките си къде се намират. Също така им е отказана и адвокатска защита. Това беше споменато от върховния представител вече. И наистина това е една необходима инициатива, която подема парламента и може би тя ще даде своя принос – гласуването в парламента и въобще гласа на Европейския парламент трябва да бъде чут по-високо, тъй като действията на правителството са много насилствени и могат да отключат спирала на насилието. Иран е държава от ключово значение и затова ние трябва да продължим диалога с нея. Въпреки това, външната политика на Европейския съюз трябва да бъде на висотата на ситуацията. Господин Порит за една минута от Обнови Европа. Благодаря. След последната ни резолюция през септември относно задържането на двойни граждани на ЕСА и Иран, включително и на госпожа Рад Клиф от мой избирателен район, а между другото тя четвърта година вече е в затвора, трябва да си е вкъщи. Иранското правителство продължава да не зачита правата на собствения си народ. Миналия месец станахме свидетели на най-големите протести от революцията през 79-та година. Защо? Защото имаше 50% увеличение на цените на горивата. След това станахме свидетели на брутално потушаване на протестите. Няколко хиляди бяха арестувани, стотици бяха ранени. Според Amnesty International поне 304, включително деца, са били убити. Свободата на сдружаването и свободата на изразяването са е, основни свободи, признати от е, Международния пакт е, за основни човешки права. Иран го е подписал. Иранското правителство реагира несъразмерно на протестите. Правителствата трябва да защитават собствения си народ. Реакциите показват точно обратното. Освен това, онлайн комуникациите са прекъснати и съответно за иранците е трудно да разкажат какво се случва. Това е нарушаване на правото на изразяване. Подобно поведение в една все по-репресивна среда показва, че и много хора, борци за човешки права, също са потиснати. Утре ще приемем резолюция. Искаме да има безусловно освобождаване на всички задържани и призоваваме вас, върховния представител, да продължавате да насочвате вниманието към положението на хората в Иран, положението с човешките права. Обърнете се и в рамките на съвета по човешки права. Правата на хората, правата на войните граждани в частност не могат да чат чакат. Господин Ортасон за една минута и половина. 300 души бяха убити, хиляди бяха арестувани и протестите миналия месец след бруталното потъпване на протестите от иранските власти. Иранското правителство обаче не предоставя никаква информация за протеста, продължава да отрича нарушените правата на човека, извършени от правителството. Много от задържаните са в неизвестност, не знаем и колко са били убити. Задържани пък са били подложени на изтезания. Правозащитници, студенти и други са били убити или убивани за това, че защитават правата си. Защитава, призоваваме иранското правителство да направи така, че да има независима разследване, водено от ОНЕ, за да се изяснат фактите и онези, които са отговорни да понесат вината си. Ние трябва да предложим независима проверка по тези елементи. Економическото положение се влушава заради американските санкции. Протестите всъщност показват и социалните проблеми. За това се радвам на усилията Върховния представител – за да се продължи с съвместния план GPCLA, който е най-важният инструмент, който имаме за стабилизиране на региона, най-важният инструмент за надлежен диалог с страната. Като Европа трябва да продължим и да правим така, че всички да спазват това. Много са важни и вашите усилия в тази посока. Много ви благодаря от името на идентичност и демокрация Ривиер. Две минути. От две години авторитарният режим на айтоласите среща съпротивата на улиците, на демонстрацията. Разпространяването на това е факт и Иран се намира между Китай, Русия и Обединеното кралство. Не трябва да забравяме, че трябва да има равновесие във властта, като се има предвид Саудитска Арабия. Ние осъждаме без апелационно ислямския режим и подкрепяме иранския народ в неговото търсене на свободата. Но ние заклеймяваме и западната дипломация, която поддържа отношения с Катар и Саудитска Арабия и всичко това утежава ситуацията. И става дума за липса на морал. Резолюцията не е дипломация и е, свободата на словото в тази страна много често се нарушава. Европейския съюз не е легитимен за да намери верния път. Той загуби цялото доверие след е, провала в Либия и Сирия и единственият актьор в демокрацията, който да защитава интереса е, е, е народът, който трябва да избере своята съдба. От името на екара госпожа Фотига за една минута и половина. Благодаря. Дори да има много малко жертви, вследствие на неодавнашното потушаване на мирните протести, в крайна сметка е ужасяваща дори да има много малко хора, които да са загинали, това е ужасяващо. Да не говорим, че хиляди са хвърлени в затвора, хиляди са и ранените. С оглед на положението в страната трябва да възразим, да надигнем глас. Благодарна съм, че ние в парламента ще надсмогнем своите политически различия и подготвяме сега обща резолюция, която осъжда действията на режима, убийствата. Освен това ще поискаме от ООН да разследва независимо онова, което се случва. Искаме от режима, освен това, да публикува истински данни за жертвите. Телата на жертвите трябва да бъдат предадени на техните семейства. Искаме освен това да се спре безнаказаността за онези, които носят отговорност за насилственото потушаване. И насилието като цяло упражнявано срещу гражданите на страната. Благодаря. От името на Обединената левица, госпожа Ераст за една минута и половина. Аз мисля, че е съвсем ясно, правата на човека са универсални и е напълно безразлично къде и при какви обстоятелства те не подлежат на договаряне. Когато става дума за нарушаване на правата на човека, за задържането на хора, за убийствата на хора, мога да кажа, че не може да имаме релативиращо обяснение. За това ние нямаме друг избор, освен да застанем зад протестиращите хора в Иран и да подкрепим техните искания. И днес, когато беше връчена наградата Сахаров за 2019 година, отново трябва да приканим иранското правителство да освободи неправомерно задържаните. И освен това е абсолютно несериозно да не се говори, че американските санкции не са навредили на иранския народ. Тези санкции трябва да бъдат отменени и това трябва да се каже ясно изострянето на обстановката не е само Made in Iran, а и Made in US и е, трябва да се отправи критика към САЩ, която трябва да престане със своята политика в е, Средния изток, защото има все повече репресии. Единствените, които могат да спечелят от настоящата ситуация са хардлайнерите в Иран, но това са всъщност хората, които най-много нарушават правата на човека в Иран. И за това аз ви моля да имате предвид всички тези взаимозависимости. Ние не трябва да бъдем наивни и трябва да говорим за нещата такива каквито са. За това сме избрани тук. Мистер От името на независимите господин Патън за минута и половина. трябва да осъдим случващото се в Иран и постоянното хвърляне в затвора на политически а, затворници. Но основното с Иран е да спрем изграждането на ядрена бомба. Те продължават или всъщност връщат програмата за обогатяване на уран. Съвместното споразумение се, промен... се провали. Нужен е план Б. Европейския съюз обаче иска да заобиколи иранските санкции и не прави достатъчно. САЩ е най-големият ни търговски партньор, хиляди пъти по-голям от търговията с Иран. И това показва приоритетите на ЕС няма да помогнат плановете да се мине през Русия. В тази сфера положението е пълна каша. Иран иска да предприеме действия срещу членове на Европейския съюз. Коалицията а, на всички страни би решила проблема, но без участието на САЩ нашите усилия от Европейския съюз ще отидат на вятъра. Тук имаме депутати, които искат да обидят най-големия ни съюзник САЩ. Но ако искаме Близки изток да няма ядрена бомба, да има търговия с тях, да подкрепим правата на човека, само американците разполагат с влиянието и връзките в региона това да се случи. Европейския съюз трябва спешно да върне влиянието си във Вашингтон, а не в Техеран. Веден съм, че ще помогне и Брексит, защото Обединеното кралство има специални отношения с САЩ. С това приключихме списъка с ораторите от политическите групи. Сега можете вече да задавате въпроси издигане на син картон. Следващия оратор е господин Мандал. Уважаеми господин председател, уважаеми върховен представител Борел, аз съм роден през 79-та година и на моята възраст, още откакто съм роден, съществува режимът в Иран. Преди това, това общество се движеше по пътя към а, една по-пъстра ситуация, а не така черно-бяла, както се намира сега. Ставаше дума за светлина, а не за тъмнината, в която се намира сега иранското общество. Когато говорим за това, че протестите се потушават с сила, не трябва да си представяме погрешни картини. Не става дума за разбити носове или е, рани, по-леки рани. Тук става дума за хиляди е, жертви, за хиляди убити и всъщност това трябва да се носи като отговорност от режима. Това е няколко седмици е, преди е, навлизането в 20-та годишнина от е, новия век. Какво трябва да направим? Ние не изключихме ядрено споразумение с този режим, защото смятаме, че заслужава доверие, а точно обратното. За това трябваше да сключим споразумението, е, на, за да можем да попречим на Иран да разработва оръжие за масово поразяване. И за това аз ви приканвам, господин върховен представител, с е, дипломатическите санкции, които обявихте във вашето изказване, направете възможно е, за иранските граждани да отстояват правата си на свобода и демокрация. Благодаря за Благодаря, господин председател. По-малко от месец измина от последното обсъждане тук в пленарна зала на ситуацията в Иран. Положението се влуши от тогава насам. Иранското правителство не само, че пренебрегна призивите за спиране на насилствените действия. Точно обратното. Станахме свидетели на протести в цялата страна поради влушаващото се социоекономическо положение. 500 души са убити, сред които деца, има произволни арести, има нечовешко отношение към задържаните, бой с камшици, ритници, бой с умруци, призиви за смъртно наказание за лидерите на протестите. Това са факти, които научихме неодавна и няма как да им обърнем гръб. Зачитането на човешките права е в основата на всеки един диалог, който имаме с други държави. И би трябвало то да е и в основата на диалога на високо ниво между ЕС и Иран. Господин Върховен представител, необходимо е да използваме всички средства срещу иранските власти, за да може те да поемат отговорност и да спазят международните конвенции, които са подписали. Благодаря. Господин Грошел за една минута и половина. Спoštovani, насилно затърти демонстрации незадоволних държавляна. Дами и господа, потъпването на недоволните иранчани доведе до смърт, до задържане, до хора в неизвестност. Това показва бруталността и насилието на, демокр... на режима в страната. Може да имаме различни становища, дали за това а, оттеглянето на САЩ е било оправдано или не, а, и дали това е бил подходящия ход, но не може да се оправдае бруталността, с която се потисна а, недоволството на хората. Въвеждането на санкциите и последствията не са извинение за бруталността и насилието на един режим, който все повече използва репресивния си апарат и паравоенните си сили не само в Иран, но и в целия регион. Европейският съюз, независимо от политическите и економически интереси, трябва да заклейми действията на режима в Техеран. Трябва да изпратим ясно послание на Техеран, че независимо от геополитически интереси, не можат да отстъпват от основните права, както и ние, така и те. Бруталността на този режим показва и това, че се чувстват заплаха. Да използват насилствено потушаване няма да им помогне да оцелеят. Историята го показва –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 благодаря, господин председател. Скъпи колеги, кой народ ще приеме да се увеличи два пъти цената на бестина? Тези демонстрации в Иран ние ги разбираме, но във Франция има опашки от 400 км от автомобили. Иранската република, всъщност това става дума за частичен отговор на държавата, която ние се надяваме тя да еволюира. И всъщност едновременно с това, какъва е нашето доверие в Иран? Европейската служба за външни действия и френската дипломация изиграха много срамна роля и е, има се предвид едностранните действия на САЩ. И всъщност е, ние би трябвало да продължим с натиска върху Иран. На международната общност е, трябва да упражнява този натиск, обаче тази стратегия не е ефективна, защото иранското общество общество отчасти е националистично и то не понася а, външна намеса, която да форсира социалната революция. Нека да имаме нови инициативи, които да са насочени към балансирани отношения с Иран. Благодаря. Господин Веймеш, за една минута. Благодаря, господин председател, господин върховен представител Борел. Нека да ви разкажа за приказката на двама тинейджери. Никлас Фатарти беше на 14 години, когато иранския режим я простреля в главата. Семейството я търси три дни. Едва след това тялото и беше връчено на семейството. Онези обаче, които са отговорни за нейната съдба, живеят един луксозен живот пазаруват в Европа, в скъпи магазини, позират в Инстаграм и се смеят в лицето на европейските си противници. Имаме нужда от европейски закон Магнитски. Целенасочени санкции срещу тези, които нарушават човешките права. Нека членовете на семейството на иранските палачи да разберат, че вратата към Европа е затворена. Нека пък семействата на убитите иранци да разберат, че Европа е на тяхна страна. Благодаря. Госпожа Бенхомея за една минута и половина. Благодаря. Искам да заклеймя ужасяващото насилствено потушаване от страна на иранския режим на протестите. Има противоречиви данни, тъй като режимът се опитва да укрие това, което върши – но данните показват, каквито и да са те, че 7000 са арестуваните, 500 са убитите, има ужасяващи репресии. Режима се опитва да укрие тези данни. Той казва, че външни сили се намесват и вини тях. Има забрана на пресата да си върши работата. В Европейския парламент това, което искаме да кажем на хората е, че те не са сами. Младите хора, които призовават а, за свобода, не са сами. Жените, които всяка сряда протестират, защото трябва да носят вуал, не са сами. Журналистите не са сами хората хвърлени в затворите, не са сами. Трябва да подчертая колко е важно да защитаваме правата на човека последователно и призовавам левицата, която като че ли защитава правата на човека по различен начин, зависимост от това къде са нарушенията на същите, да подхожда еднообразно. В резолюцията, която ще гласуваме утре, Трябва нещата да кажат, бъдат казани по-ясно. Не само да заклеймяваме, нека да вършим нещо. Госпожа Гутеланд. Господин председател, ООН заяви, че поне 7000 души са били арестувани в Иран, откакто миналия месец започнаха масовите протести. Призоваваме за незабавното освобождаване на задържаните на произволни начала. Ужасяващо е отношението на властите към протестиращите. Много хора бяха убити в ареста. Медиите нямат свобода и съответно хората не могат да дадат информация за това, което се случва на място в десетки градове. Неприемливо е онези, които протестират поради социо-економическите несправедливости, да бъдат убивани или ранявани. Ние социал-демократите осъждаме режима за неговите действия, настояваме насилието да спре незабавно. Народа на Иран има нужда от нашата подкрепа. Затова аз ще подкрепя тази резолюция. Призоваваме за спиране на насилието. Призоваваме ЕС да продължава да разговаря по темата човешки права с иранските власти на многостранни форуми и в рамките на двустранни срещи. Благодаря. Госпожа Родригес Рамос за една минута. Gracias, gracias, presidente. Señor благодаря, господин председател, господин върховен представител. Amnesty International говори за 304 убити, иранската опозиция говори за повече от 1000 души убити, 4000 ранени, 12 000 задържани, прекъсване на достъпа до интернет е, и въпреки тази блокада до нас достигат видеоматериали, от които се вижда една описуема бруталност. Там а, се стреля от а, вертолети, стреля се от а, покривите на къщите върху демонстрантите и а, семействата дори не могат да погребат децата си. Преди две седмици бяха открити много трупове в различни реки. Парламентът днес отново осъжда тази брутална репресия. Ние присъединяваме нашия глас към този на ООН, искаме независимо разследване под ръководството на докладчик от ООН и а, това с цел да бъдат наказани виновните. Ние не можем да продължим да действаме по същия начин. Не можем да забравим жертвите и да оставим ненаказани престъпниците. Господин Поспешил за минута и половина. Много ви благодаря. Господин Върховен представител, Миналия мандат призовавах госпожа Могерини да излезе с по-стриктен подход към насилствения режим в Иран. Всички нас е ясно, че те не могат да бъдат наш партньор. Ние трябва да сме партньори с държави с демократични режими. Режим, който стреля по хората, хвърля ги в затвора, трябва да бъде заклеймен – съвсем ясно, съвсем радикално. Нужен е по-радикален подход към тази страна е, в сравнение с други. Иранския режим трябва да разследва всички тези престъпления срещу собствения им народ. Говорим за ядрената сделка. Дали все още е валидна тази е, сделка? Не може да имаме добри отношения с Иран, ако те стрелят по собствения си народ, който протестира срещу корупцията, срещу повишаващите се цени. Това е неприемливо. Благодаря. Господин Гета за минута. Ние говорим за десетки убити. Това е ужасно, обаче е, списъкът все още не е окончателен. Има всъщност е, повече от 300 убити от е, снайперисти. Наистина, този режим се страхува. Той се страхува за това дали ще оживее и е в паника, защото срещу него има протест отвън, а също и отвътре от самото население. Е, молите в Иран са е, от десетилетия там. Обаче какво можем да направим, за да осъдим морално? Господин Борел, ние трябва да направим предложение. Дипломацията на Европейския съюз не трябва да спира да представя идеи за определене на зоните на влияние на сунитите в Иран, международно сътрудничество и гарантиране на сигурността. Необходимо е време за да се лансират тези предложения. Обаче, е, наистина много е необходимо, за да може дипломацията да е, влезе в правата си и това без да губи нито една минута повече. Така приключиха изказванията. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Звер за една минута. Благодаря за думата, господин председател. В понеделник вечерта вече се изказах и споменах цифрите, свързани с смъртните случаи, за които е виновен бруталният режим в Иран. Тази вечер пък искам да подчертая някои неща, които мисля, че би трябвало да приемете. На първо място, ние в Европейския съюз трябва да подкрепим опозиционното движение, което се бори за свобода и демокрация в Иран. На второ място, трябва да преосмислим своите отношения с Иран. Не би трябвало да обръщаме гръб на случилото се. Подобно на САЩ също трябва да въведем нови санкции. Има и други допълнителни мерки, които трябва да въведем срещу режима в страната. Той не само проявява бруталност прямо своите собствени граждани, той е заплаха за целия регион, превръща се в фактор на нестабилност работи върху нови оръжия, заплашва не само Израел, но и други държави в региона, както и в Европейския съюз. Затова би било добре да организираме една проучвателна мисия в Иран. Благодаря. Госпожа Регнер, за една минута заповядайте. Not in the chamber. Тя не е в залата, очевидно. Госпожа Уорд. Amnesty International has... Международна амнистия съобщи, че над 300 души са убити над хиляда са арестувани при подушаването с използване на сили на мирните протести в Иран. Последната вълна на протести доведе до хиляди арестовани студенти, журналисти. Не можем да стоим на страя, докато Аятола да обвинява международните сили в заговор, целящ неговото изместване от властта. Когато говорим за Иран, трябва да спомена продължаващото незаконно лишаване от свобода на госпожа Радклиф, която е с двойно британско и иранско гражданство. Тя не е единствения случай. И такива хора стават разменна монета при международни преговори. Искам да привлека вашето внимание към продължаващото преследване на журналистите и техните семейства в Иран, включително и тези, които работят за BBC и службата на BBC на Фарси. Трябва да защитаваме всички и навсякъде. Госпожа Дейли, за една минута, моля. Солидарността ми е насочена, разбира се, преди всичко към пострадалите от репресии навсякъде. Съобщенията за репресиите в Иран са нещо, което естествено заклемявам. Но проблемът е, че макар човешките права да са универсални, не всички нарушители на тези права са еднакво заклеймени от този парламент. Някой път престъпленията се преувеличават, друг път се омалуважават. Така това не отговаря на картината е, на държави, е, които водят независима политика. Естествено е, че трябва да се подпомагат пострадалите от репресии. Обаче е, тук парламентът изкривено клони към някаква империалистична картина, при която Съединените щати и Европа никога не са обвинени за нарушенията на правата на човека. Всъщност, ние уважаваме нарушенията на правата на човека и в собствените си държави, а това не би трябвало да бъде така. Благодаря, господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Драги колеги, жертвите на насилието след демонстра протестите в Иран надхвърлят 300 хиляди, между тях жени и деца, е, които са били в първата редица, за да предпазват останалите. Е, режима стреля по хора. Това е нов етап и на насилие. Огромен брой задържания студенти, е, правозащитници. Това не бива да бъде подминавано. Няма обяснение за този акт, който аз заклемявам. Протестите е, с, се дължат на санкциите на САЩ което води до сериозни, сериозно натоварване на гражданското население, без политически ефект. Това трябва да ни накара да се замислим, когато страдат най-уязвимите, най-слабите, когато силните нанасят удар по слабите. Това ни трябва да ни накара да се замислим. Господин Томач, една минута domnule președinte doresc să mă adresez înaltului Благодаря, и вас, господин представител. Искам да се обърна към вас, господин върховен представител. Биват убивани деца, млади хора, учители – това всичко са ирански граждани, които няма друг начин да изразят своето недоволство, освен чрез протести. Европейска дипломация трябва да престане да бъде предпазлива. Трябва да бъдем решителни и да осъдим това, което се случва в Иран. Не може да се отнасяме с търпимост към това, което се случва в Иран само заради ядреното споразумение. Иран е място, което поражда нестабилност и тази нестабилност може да обхване целия регион. Трябва да действаме решително. Господин Лопес Агилар, с една минута. Благодаря, господин председател. Господин Борел, да, за съжаление, Иран постоянно е в центъра на дебатите в Европейския парламент, светение на човешките права. Ситуацията е ужасяваща. Говори се за стотици убити, за хиляди безследно изчезнали. Говори се и се съобщава за убийства без съд и присъда, за изтезания – Потиска се правото на хората на свободно, събра... на свободно събиране, на свободно изразяване ми салтан на свободата на словото. И ние сме предпазливи, защото искаме да запазим ядреното споразумение с Иран. Не, ние трябва да водим диалог не само с управляващите в Иран, но и с опозицията, за да можем да гарантираме това, че когато ситуацията в Иран се промени, ние можем да имаме една качествена промяна в Иран с плурализъм, с демокрация, с Иран, в който вече няма да има ядрена програма. Господин Логас, за една минута. Благодаря, господин председател. Оръжието на санкциите допринесе за протестите, но реакцията на държавата не може да бъде оправдана. Не може да се използва насилие, живи заредени оръжия срещу демонстратите. Трябва да осъдим и използването на насилие в Боливия и Чили, където също хиляди души попаднаха в затвор. Подобна брутална, жестока реакция е приветствана от Съединените щати. Ние използваме езика на правата на човека като оръжие срещу Иран. Брайан Хук е представител за Иран на Съединените щати. Той казва, трябва да преценим важните въпроси, свързани с Китай, Русия, Северна Корея и Иран. Тук обаче има нужда от контранатиск и то стратегически. Американската администрация смята, че политиката на максимален натиск срещу Иран дава резултати, а това подлага на страдание иранския народ. Това се нарича чуждестранна намеса във вътрешните работи. Господин Борел, призовавате ли Европа да се намеси във вътрешните работи на Иран? Защото това е амбицията на Съединените щати. Üdvözlöm Önöket, és a благодаря много. казвам на всички ви добър вечер, както и на европейските граждани, които ни слушат. Продължаваме с господин Борел. Господин еврокомисар, заповядайте. Е, този обмен на мнение бе твърде поучителен и информативен и аз ползвам случая да обогатя познанията си, за вашите виждания по този труден въпрос. Отношенията ни се ран. Уверявам ви, няма да подминем съдбата на всички тези хиляди хора, засегнати или участващи в